So, dear colleagues, good morning. Колеги, добро утро. Можем ли да започнем? Можем ли да започнем заседанието на групата? Първо, прием, с приемане на дневния ред. Бих е, искал да ви уведомя за е, следните предложения за промяна в проекто Дневния ред. А именно, точка 12 се отлага. Има ли възражения? Няма възражения. Тоест, да приемаме дневния ред в изменения му вид. Искам да ви уведомя, че нашето заседание се предава в WebStream и дневният ред е указателен, така че може да бъде променен по време на заседанието. Точка 3. Съобщение на председателя. Искам да ви уведомя, че координаторите на заседанието си на 20 ноември е, взеха следните решения. Първо, да поканят Европейската комисия да ни запознае с комуникето си по принципите за субсидиарност е, и пропорционалност на едно от следващите заседания на нашата комисия до края на мандата ни. Второ, да бъде изпратен отговор е, до е, бившите членове на сдружения във връзка с пенсионната схема на депутатите и е, отговор на молбата за снемане на имунитет на депутат. Освен това, проекто резолюция по UPCA беше взето решение от координаторите становища по европейската индустриална политика върху изкуствения интелект трябва да бъде разработено от ИТРЕН, а от друга страна становището по регламента за защита на личните данни е, в контекста на изборите е, от е, ЕПИ и ЯВКО ще бъдат е, е, изпратени под формата на писмо. Е, после беше взето решение във връзка с заседанието на комисията на 10 декември в Страсбург. Те решиха господин господин Христотомус е да бъде докладчик по снемането на имунитета на Жан-Мари Люпен. Напомням ви, че на 27 ноември координаторите решиха да е, назначат господин Хризомодос е, по предложението за снемане на парламентарния имунитет на господин Доминик Билт. На днешното заседание координаторите е, решиха да назначат господя Бержерон за докладчик по становището върху проекто споразумението за сътрудничество между Евроюста и Грузия. Освен това бяха назначени докладчици върху правното основание господин Лебретон, по субсидиарността господин Джамбаски, по спорни въпроси госпожа Ферара. Доклада върху комитологията е възложен на господин Кавада и по е, преработката на директив докладчик ще бъде господин Хризодомус. Е, е, исканията за снемане на имунитет по съвместно досие, което се отнася до господин Фунтулис, Синадинус и Апитидеус Господин Джамбаски ще отговаря по е, това досие. Господин А. Госпожа Регнер ще се занимае с е, парламентарния имунитет на господин е, Догмар. По досието за съобразяване с RPS, координаторите решиха да изпратят писмо. And that, that is... до съвета на председателите на комисиите. И накрая координаторите се споразумяха да изпратят писмо до председателя на комисия АВКО и е, е, да е, подадат жалба срещу процедурата по е, регламента за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент. Това, е, е това са съобщенията на председателя. По точка четвърта, субсидиарност, е, няма какво да отбележим. И затова пристъпваме към точка пета съображения по проекто доклад за е, действията на Европейския парламент във връзка с акта от Женева. Веднага давам думата на госпожа Розияр. Благодаря, господин председател. Бих искала да поздравя, да, да подчертая, че е, това предложение за текста по процедура за съгласие по решение на съвета Европейския съюз да се присъедини към акта от Женева и възможността ни като парламент да променим е, текста на съвета. Искам да почертая, че това предложение за текста буди у мене противоречиви реакции. От една страна се отнасям положително към това предложение на Европейската комисия. Това отразява същински дипломатически успех на Европейския съвет за международното признание и защитата на нашите географски наименования. Дипломатическото е, конференция от 2015 година, когато бяхше прият акта от Женева, е, когато Европейския съюз можа да се присъедини е, към решението от Лисабон, това е хубава новина за европейските производители. Възползват се това споразумение в международен план, като защитават спецификите на тяхното производство. В Европа има дълга традиция на местни умения, така че от все сърце се радвам за това, че ние можем да упражняваме влияние върху международната търговия чрез това споразумение. Едновременно с това обаче, предвид този принцип, който смятам за поставен, предложението буди у мен недоумение по много въпроси. Първо, списъка на географските наименования, нотифициран от комисията след присъединяването на Европейския съюз към този акт. В своето предложение комисията е, си определя правото е, да определя кои са географските наименования, които трябва да бъдат защитени или не. Тя просто си присвоява това право. Според мен това не е правилно решение. Хората на място са запознати е, с реалността на търговската си дейност, реалността на техния пазар и е, на международните пазари, т.е. това трябва, те трябва да бъдат инициатори на искането за признаване на техните географски наименования. И държавите членки трябва да изиграят тяхната роля, защото те контролират и организират фондовете за управление, които на място се занимават с управлението на географските наименования. Ще видите, че съм изменила текста в тази посока, за да дам възможност хората на място е, да могат да си кажат думата. И това, което според мен е най-проблематично е, че съм изключително разочарована, когато виждам, че това предложение не е съпротено с механизъм за защита на географските наименования от неземеделски происход. В европейски план. В тази комисия ние най-добре знаем колко необходимо е това. Искам да очертая контекста. Споразумението от Женева дава възможност да се защитават неземеделските географски наименования. Този акт предоставя такава възможност. Но тъй като Европейския съюз в момента няма законодателство за защита на неземеделските продукти, комисията предлага текста, който де-факто ни лишава от това международно признание. И според мен това е абсолютно недопустимо. През 2013 година искам да ви напомня дискусията, която вече сме водили. Тогава комисията стана инициатор на изключително пълно разследване, което стига до заключението, че е необходимо Европейския съюз да стане ясно каква полза може да излече Европейския съюз от законодателство за защита на неземеделски продукти и аз специално в последствие през октомври 2016 година бях автор на доклад, който беше прият от нашата комисия, за да може комисията да включи в това проучване именно тези продукти. От тогава до сега абсолютно нищо не е направено. Имам чувството, че има някакъв принцип за бездействие. Така или иначе, комисията не е направила нищо за тези продукти, а всички страни, държави членки, производителите, сдруженията, общините, всички междинни органи единодушно настояват за това, а Европейската комисия не прави абсолютно нищо. Така че поради този факт, последиците от този акт ще бъдат особено проблематични. Ние прехвърляме правомощия. Това е необходимо, защото е, за земеделските продукти е компетентна Европейската комисия, но за неземеделските продукти е, не е комисията е, тъй като комисията не, не е извършила необходимото, с тази защита се заемат държавите членки. Ако обаче държ... Европейския съюз приема акта от Женева, възможността на държавите членки да защитават техните неземеделски продукти в международен план ще бъдат невъзможна това става невъзможно. Тази ситуация според мен е проблематично. Изхода може да бъде само един. Европейската комисия бързо да предложи хоризонтален текст, за да бъдат защитени тези неземеделски продукти и за да може тогава Европейския съюз да подпише акта от Женева. Именно такива предложения за изменения правя, за да може в крайна сметка да има европейска защита на географските наименования от неземеделски происход – Искам да посоча, ние не можем да пуснем да мине този акт без ясна позиция на нашата комисия по неземеделските продукти. Абсолютно условие е парламента да гласува присъединяването на Европейския съюз към акта от Женева. С нетърпение очаквам дискусията с колегите. Надявам се да постигнем същата динамика и същия консенсус, е, който постигнахме през 2016 година, за да може в края на краища училищата да има адекватна защита на всички умения в Европейския съюз. Председателя, благодаря господин Кавада. Да, съвсем набързо. Благодаря господин председател. Е, първо искам да кажа, че изцяло подкрепям позицията на нашата докладчица госпожа Розиер. Освен това е много тревожно. Изключително висока тревога буди това, че Европейската комисия не си е свършила до край работата за хоризонтален текст. Надявам се и сега се обръщам към Европейската комисия бързо да отстрани е, тази неизправност. Председателя, ако няма други въпроси от страна на депутатите, се обръщам към Европейската комисия. Искате ли да вземете думата? Накратко, ако обичате. Благодаря, господин председател. Клаус Блянк от Генерална дирекция Съско стопанство. През 20 години Европейския съюз прилага успешна политика на защита на географските наименования в трети страни на международния пазар. Това е от полза за операторите, както и за економическия ръст и работните места. Тъй като имаме натрупан политически капитат след преразглеждането на споразумението от Лисабон, ние трябва да се присъединим присъединим към акта от Женева. Трябва да се запази функционирането на Европейския единен пазар, а също така и да се е, запази дневния ред на Европейския съюз за защита на географските наименования. Това е единствения логичен подход. Е, не трябва да противоречим е, на унези, които ще се възползват от защитата спрямо трети страни, но няма да бъдат под да понесат цената от тази защита. Това е изключително неблагоприятно за държавите членки, които са приели изключителни правомощия на Европейския съюз при присъединяването на акта от Женева. Трябва да имаме предвид как работи комисията при обикновен законодателен процес. Искам да направя няколко коментара върху предложените изменения. Първо, искам да посоча, че има единодушие между трите институции, Европейския парламент, съвет съвета и комисията относно целите е, за бързо и успешно присъединяване на Европейския съюз към акта от Женева. Това е още по-важно, е, защото бързото присъединяване на Европейския съюз ще бъде критично за дългосрочната устойчивост на системата от Лисабон, като се имат предвид враждебността към тази система, изразена от важни членове на Световната търговска организация, а именно Съединените щати. За да имаме възможност да постигнем тези цели е, своевременно, т.е. още през следващата година и да се надяваме преди, общо, преди следващото общо събрание на ЛАИПО, то е, трябва е, да имаме предвид настоящия политически и правен контекст. Именно заради това изразя изразявам тревога от е, някои от направените предложения за изменения от докладчицата. Това няма да подобри нормативната е, база, а е, някои дори могат да забавят приемането й. Имам предвид изменение второ в точка от преамбюла 4. Там изрично е посочено изменение 3 че е, единен производител трябва е, да има думата само в изключителни случаи. По изменение 6 в новата точка от преамбюла 8а Предложението на комисията не предвижда подобна възможност за членовете на Европейския съюз, когато се присъединяват към акта от Женева за защита на географски наименования, които нямат хоризонтална защита в Европейския съюз. Това е най-проблематичното изменение измежду други предложения. По изменение 9 в нова точка от преамбюла 11б, е, първо искам да уверя докладчицата и парламентарната комисия, че ние напълно разбираме мотивите за това изменение, но е, не е, е правилното място тук за наблюдение на парламента. Ако присъединяването на Европейския съюз към акта от Женева, законодателният процес не би следвало да се осложнява, като в законодателството се включат неземеделските продукти. Този въпрос е отделен. Предложението Предложението на комисията е много внимателно е разписано от тази гледна точка. Е, ние в никакъв случай не предпоставяме отговор на въпроса дали да се приеме европейско законодателство по неземеделските продукти. Това е просто признаване на политическата и законната действителност. Повтарям, това е най-проблематичният проблем да реилира процеса на присъединяване на Европейския съюз. По изменение 10, член 2, параграф 2, това е отговор на въпроса на докладчицата. Тя потвърждава, че комисията е кумулативна. С други думи, съдържат се всички географски наименования, които в момента са защитени и които са включени в международните регистри на държавите членки, както и на присъединилите се към споразумението от Лисабон. С други думи, не би следвало да има е, правен проблем. По изменение 12 член е, председателя Извинете, може ли малко по-бързо? Е, е, е. Искам само да обобщя. Най-проблематичният въпрос е това, че се функционираме върху неземеделски географски наименования. Изменение 18. Говорим за системното естество на правото на комисията за законодателна инициатива. В заключение, е, службите на комисията са на разположение на парламента за полезен диалог и сътрудничество, за да постигнем успешно приключване на законодателния процес и бързото присъединяване на Европейския съюз към системата от Лисабон в интерес на европейските производители и партньори. Благодаря, госпожа Розиер. Да, искам да добавя само една дума. Аз като босюе ще кажа, че е, е, Господ се усмихва на хората, които страдат от последиците, чието причини са им особено мили приканвам Европейската комисия да направи най-бързото, за да може да защити не, стопа, не съскостопанските продукти. Е, по този начин ще отстрани последиците от собствените и действия. Е, председателя, крайният срок за изменения е 12 декември, 12 часа на обед. А, извинете, поправя се председателя, на 17 декември е крайния срок в 12 часа. Преди да пристъпим към гласуването, ни остава още една точка, шеста, а именно обмен на мнения по е, цялостно становище по промишлената политика на Европейския съюз върху изкуствения интелект и роботите. Госпожа Делво, благодаря господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Координаторите решиха нашето становище по този доклад, който се разработва от ИТРИ, ще бъде под формата на писмо. Е, вчера с нощи късно постигнахме съгласие по текста. Като цяло ние напомняме резолюцията, която приехме върху роботите, е, правните и етичните е, последици от роботиците през февруари 2017 година. Преследваме инициативата на Европейската комисия, макар и да съжаляваме, че идва доста късно. Първо, Алианс на Европейския съюз върху изкуствения интелект. Групата се надява да бъде разгледана директивата за отговорността по продуктите е, и има работна група на високо ниво, която работи върху етичните принципи. Има платформа за участие с е, нетърпение нетърпение очакваме координирания план за действие, е, който заместник председателя Анзип трябва да представи през декември. Още не е късно. Също така и етичната харта, която беше предложена в край на 2000, която трябва да бъде предложена в край 2018 година. Да видим. Привличаме вниманието върху аспект, който не беше достатъчно добре разработен в нашия доклад. Значението на стандартизацията, защото организацията ИСО в момента създава комитет, който работи върху стандартите за изкуствения интелект и ние прикаваме Европейския съюз да се координира, да говори с един глас, да защити нашите интереси, но и нашите ценности и нашите принципи, световен план по механизмите за стандартизация. Отново прикаваме за фитнес чек, за интелектуалната собственост, патентите и така нататък. Това също беше предложено от комисията комисията и за това смятам, че е важно отново да напомним, че нещата се развиват много бързо. Не искаме да се придържаме е, към това, че трябва да се прилагат принципи към тази толкова сложна материя. Вие сте запознати с писмото, можете да направите добавки и коментари по нея. Ови обаче крайният срок е утре вечер, така че трябва да действате бързо. Това е доклад по собствена инициатива. Той е важен, но нека не храним иллюзии по неговите последици. Благодаря. Председателя, благодаря. Иска ли комисията да вземе думата? Thank you very much. Um, we, were, we very much um, welcome your views on this and just very briefly on the... Благодаря много за координирания план. Той ще се приеме утре. А, етичните насоки ще бъдат изготвени а, и на разположение за консултациите на 18 декември. Благодаря. Thank you very much. Thereby... Благодаря ви много. Можем да приключим работата по тази точка. И да преминем към гласуването. I don't know whether your voting lists are as не знам дали вашите списъци за гласуване са толкова големи, колкото моите, но, както виждаме, изглежда дядо Коледа ни е донесъл подаръци. Искате думата, така ли? electronically? Everything. Everything? Yes. No, I mean, all the final votes. Yes. Yes. Okay, dear colleagues, are we prepared to vote? Do we have... Готови ли сте за гласуване, колеги? Картите ви за гласуване машините ли са? ще гласуваме по доклада на Аксел Фос. Прозрачност и устойчивост. Електронно гласуване. Yes and that has been a... Приема се. Поздравление на господин Фос. Доклада на госпожа Бержерон за защитата на личните данни. Моля, гласувайте. it. been... Край на гласуването отхвърля се. Госпожо Бержеран. Знам, че обичайната процедура е когато се отхвърли даден доклад е, е докладчикът е, иска заличаване на името си, но аз искам да се запази моето име, защото е, аз препоръчах да се отхвърли доклада. Искам това да се запише. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към е, трансграничните сливания и разделяния на дружества. Компромис едно за. Всъщност това е поименно гласуване, електронно моля. So we go Приема се. Изменение 252 за. Против. Нека да направим електронна проверка. Отхвърля се. 246 за против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 по именно гласуване. Моля гласувайте.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 Yes. And that has been slightly <laughs> adopted. Приема се. Госпожо Регнер. Извинявайте, господин председател. Проверявах, мисля, че забравихте да гласуваме изменение 496 на Паскал Дюран която е точно преди компромис 13. Опасявам се, че го пропуснахте. Преди компромис 13, 496 изменение. Да, права сте. Пропуснал съм го. По член 86.1, алинея 3, изменение 496 за. Против. Можем ли да направим проверка? Приема се. Компромис 22. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се. Приема се компромис 31 за, против, въздържали се. Приема се компромис 36 за, против, въздържали се. Приема се компромис 30. 6, 4, 9 за. Против. Трябва да направим проверка. Yes, I close the vote. And that has been rejected. Отхвърля се. Uh, so, compromise 37 in favor. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. Компромис 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 49 за, Компромис 49 за, против, въздържали се, приема се. 787 за, против. Мога ли да направя проверка? Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Компромис 61 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за. Моля, искате проверка? Не. 135 за, против, Можем ли да направим проверка по 135? Икон едно за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. 136 за, против. Нека да направим проверка. And that has been rejected. Отхвърля. 137. 137 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Екон 2 за. Против. Въздържали се. Може ли да проверим? Мисля, че се приема, но да проверим. Приема се. 138 за. Против. Въздържали се. Приема се. Три за, против, въздържали се. Мога ли да проверя три? Приема се. 139 за. Против въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, да проверим 4. Самият аз предпочитам да вдигаме ръка, приема се. 140 за, против, въздържали се, да проверим. 140. 140. And that has been adopted. Приема се. 5 за, против, въздържали се. Не знам, да проверим. 140. It's changing all the time. Mm. And that has been adopted. Приема се. 142 за, против. Хайде от начало. Трябва да видя ръцете ви за, против въздържали се, отхвърля се. А, сори. Окей. Адоптит. Приема се, казва председателят. С извинение. 143 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 144 отпада. Екон 6 за против въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, да проверим 7. And that has been rejected. Отхвърля се. Три за, против, въздържали се, да проверим. Three, yes, three. And that has been rejected. Отхвърля се. Четири за, против, въздържали се, приема се. 153-152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 и 5 заедно за, против. Искате да проверим така ли? Предишното. Добре, проверяваме 153 плюс 152. Отхвърля се. 154. Сега отново гласуваме 154 плюс 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за. Да проверим 4, ако обичате. 4. Приема се. 5 за. Против. Отхвърля се. Добре, да проверим 5. 5. Yes, it was rejected. So... Отхвърля се. Сега 155 и 156 блок за, против, въздържали се, приема се. Компромис 62 се приема. Сега гласуваме изменение 162 за, против, въздържали се, трябва да проверим, извинявам се. Yes. Rejected. 163 in favor. 163 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 да проверим. Sorry, my mistake. Adopted. 164 in favor. 164 за. Против. Въздържали се. Приема се, според мен. Искате да проверим, така ли? Нека да го направим. А, ah, rejected. Отхвърля се. There is a number of compromises that... Няколко от компромисите са приети.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 Преминаваме към съображение 16, изменение 182. За съображение 16, изменение 182. За против да проверим. It's terrible, <laughs> Rejected. Отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, приема се. Сто осемдесет и четири за, против, въздържали се да проверим. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение 19 АА. Изменение 16 на докладчика за. Против. Въздържали се. Да проверим. I'm not sure whether you found the line. Не съм сигурен, че намерихте правилния ред. Приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Yes. Compromise 74 now. Recital 21. Компромис 74 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 75 е прият. 198 изменение на господин Карим за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 77 за, против, въздържали се, приема се. Икон, икон 26 за против, въздържали се, приема се. Екон 26 беше това. Екон 27 за, против, въздържали се, приема се. Екон 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 208 плюс 23 за, против, въздържали се, приема се. 209 за, против. Да проверим 209. Отхвърля се. 210 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 90 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 91 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 92 за, е прият. Съображение 41, изменение 216 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. 216. Отхвърля се. МПО 25 за, против, въздържали се, приема се. Следващите компромиси са вече включени. You are right. Yes. Compromise 97 in favor. Компромис 97 за, против, въздържали се, приема се. Uh-huh. Uh, Изменение 230 за Съображение 48. Изменение 230. Намерихте ли го? За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 Екон 34 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 107 по съображение 58 за, против, въздържали се, се. Приема се. 240 за. Против. Мога ли да проверя 240? Отхвърля се. 241 за, против, въздържали се, приема се. 242 за, против, въздържали се. Трябва да проверя, извинете. Отхвърля се. 243 за, против, въздържали се, приема се 244 за, против, въздържали се, приема се 37 за, против, въздържали се. Да проверим. Мисля, че се отхвърля, но все пак. Отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуваме целият доклад. Приема се. И решението за започване на преговори. Още три гласа ни липсват. Край на гласуването. Приема се. Поздравления на госпожа Регнер. Заповядайте. Накратко, е, виждате, че имаше толкова много компромиси. Много работихме за това. Искам специално да благодаря на докладчиците в Сянка. Те работиха денонощно. Благодаря и на нашите чудесни служители – това сега показва на съвета, че ние в Европейския парламент можем да работим бързо и ефикасно и да започнем преговорите. Благодаря. Сега преминаваме към следващия доклад на господин Дюкие. Представителни действия. Uh, И така, пристъпваме с компромисно изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. След това имаме устно изменение, нали така? Е, за устното изменение – От името на социалистите и демократите се противопоставям. Ние се противопоставяме. Станете, станете. Противопоставяме се на устното изменение. Ето ни. In that case, I cannot... В такъв случай не мога да го поставя на гласуване. И пристъпваме към компромисно изменение второ. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение трето за против, въздържали се, приема се. Председателя, извинете, извинете, не обърнах внимание на молбата на Ангуе за поименно гласуване по всички компромиси. Въжи ли това искане? Добре. Добре, извинете. Sorry, my mistake. We have to go from, from the very beginning. Не, аз греших. Трябва отново да гласуваме от самото начало. Компромисно изменение номер едно. Начало на гласуването. Моля, гласувайте. Yes. Uh, yes. Clearly, clearly adopted. Uh, приема се, приема се, ясно се приема. Uh, компромисно изменение номер 2. Начало на гласуването. Adopted. Приема се. Компромисно изменение 3. Начало на гласуването. Моля, гласувайте. Приема се. Така, е, изменение 25 от Имко. За. Против. Мога ли да променя, за да съм сигурен? Може ли да проверим, за да съм сигурен? Отхвърля се. Изменение на имко 26. За. Против. Въздържали се. Може би е същия резултат, но нека все пак проверим. No, uh, this has been adopted. Uh, Компромисно, компромисно изменение четвърто. Електронно гласуване. Приема се. Okay, we go to compromise five. Пристъпваме към компромисно изменение пето. Къде е? Ето го. Компромисно изменение пето. Електронно гласуване. Приема се. Изменение 332. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6. Електронно гласуване. Приема се. Компромисно изменение номер 7. Начало на гласуването. Да. Приема се. Изменение 479. Къде е? 479. За. Против. Извинете, трябва да проверя. Извинете. Adopted. Приема се. Компромисно изменение 7А. Електронно гласуване. Приема се. Компромисно изменение 8. Начало на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 9. Начало на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 10. Моля, гласувайте. Приема се. Изменение 54 на имко. За, против, въздържали се. Приема се. 455 за, против. А, извинете, трябва да проверя. 466, извинете. А, 456. And that has been adopted. Приема се. Имко 55 е, за. Против. Въздържали се. Приема се. 4-5-6 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 4-5-7 за против. Въздържали се. Нека проверим. Yes. Rejected. Отхвърля се. 4-5-8 за против въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 11-то. Моля, гласувайте. Close it. Adopted. We go to for. Приема се. 467 е, е, изменение. 467 за против, въздържали се, отхвърля се. 458 изменение, 468 за, против, въздържали се, приема се. 469 за, против, предпочитам да проверим. 469. Отхвърля се. 470 за, против, въздържали се, приема се. 471 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 13 за, Извинете, електронно гласуване. Приема се. Компромисно изменение 14-то, начало на гласуването. Приема се. Изменение 488. За против, въздържали се, приема се. Компарномисно изменение 41. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 495 за. Против въздържали се. Мога ли да проверя, ако обичате? Yes. That has been adopted. Е, приема се. 497 за, против, въздържали се, отхвърля се. Yes, yes, yes, I will find it slowly. Yes. Now we are uh, at amendment 536. Сега сме на 536-то изменение в приложение 1. За, против, Добре, извинете, трябва да проверя така или иначе. That has been adopted. Приема се. Е, 67 имко и 5-3 анблок. Ан е, приема се. 539 имко и 85 за против въздържали се приема се Имко 64 Имко 64, in Имко 54 за против въздържали се. Може ли да проверим по имко 64? Е, да. Отхвърля се. Пет, четири, едно и имко 77 за, против. Въздържали се. Трябва да проверя. Е, тук също разликата е твърде малка. Нека гласуваме. Да. Отхвърля се. Пет, четири, едно и имко 60 А за против. Е, случай е същия. Отхвърля се. Нека проверим. Can we close the vote? Край на гласуването. Да. Пет, четири, три и имко 8-3 за. Против. Въздържали се. Според мен е, нещата са същите. Искате ли да проверим? Добре, нека проверим. Отхвърля се. Имко 6-6 за. Против. Вие за ли сте? Извинете, не виждам. Агенст. Добре, приема се. Извинете, нека проверим. One more. Още един глас повече. Отхвърля се. Пет, четири, четири и имко 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5,54 и 5,45 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 5,47 и 6,20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5,48 и имко 7,1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5, 4, 9 и около 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5, 50 и имко 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не искате да проверим. Добре, нека проверим. По 5.50 и имко 7.2. Да. Добре, приема се. Аз сгреших, извинете. Аз допуснах грешка. 5-5-1 за. Против. но трябва да проверя. Много странно, един глас повече. Добре, край на гласуването. Приема се. 586 за. Извинете, грешката е моя. 552 и имко 73 за. Против. Мога ли да проверя, ако обичате? Отхвърля се. 553 и 584 за, против, въздържали се, отхвърля се. 555 и имко 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, ще проверим по тези три изменения. 5, 55, Виждате, че нещата не се променят. Добре. Добре. Искате да гласуваме следващото изменение електронно в крачка. Добре. Е, добре. 557 е, и останалите. Консор. <laughs> Отхвърлят се. И така, продължаваме да гласуваме електронно, ако нямате нищо против. 558 и 76. Отхвърля се. Пет пет девет и 5-9-2 за против въздържали се, отхвърля се. Искате електронно гласуване? Добре, продължаваме да гласуваме електронно. Yes. Con... Rejected 5, Отхвърля се 5-6-1. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 562. Yes. Reject. Отхвърля се. 563. Отхвърля се. 564.

Отхвърля се. 5-7-6. Отхвърля се. 5-7-8. Отхвърля се. 6, 2, 3. Отхвърля се. 581. Още един глас. Край на гласуването. Приема се. 582. Отхвърля се 583. Отхвърля се 585. Е, Отхвърля се 587. Отхвърля се. 588. Отхвърля се. 589. Отхвърля се. 590. Отхвърля се.

Искате ли да гласуваме блок? Не. Да, ще го приемам явно. Да. Uh, so, 600... 600. два гласа още. Отхвърля се. 601. Шестстотин Отхвърля се. 612. Отхвърля се. 605. Отхвърля се 607. Отхвърля се 608 609 Отхвърля се 611 Отхвърля се 613 rejected 615 616 Отхвърля се 617 rejected Отхвърля се 619 Отхвърля се. 40. Отхвърля се. 41. Отхвърля се. 42. Нека да гласуваме с дигане на ръка. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, про, против. Нека да направим проверка. That has been rejected. Отхвърля се. 45 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Приема се. 47 за. Против. Нека да направим проверка. Отхвърля се. 48. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Беше ясно, според мен, но ако искате проверка, ще проверим. Още един глас. Отхвърля се. Компромисното изменение по електронен път. Adopted. Приема се. 53. За против. Въздържали се? Нека да направим проверка. Отхвърля се. Пятьдесят и четири за против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 по електронен път. Приема се. 61 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 19, извинете, 62 първо за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 по електронен път. Приема се. Компромис 20 електронно. Приема се. Шестьдесят девять за против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 69 до имко 3. Отхвърля се, както обикновен. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за. Нека да направим проверка по 76-то. 76. Отхвърля се. 77. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по 79. Приема се. Имко 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 22 електронно. Приема се. Изменени 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 93. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 7. За. Против. Въздържали се. Ще трябва да направим проверка по Имко 7. Отхвърля се. 94 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 95 за. Против. Нека да направим проверка. По 95 проверка. Отхвърля се. 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 6 за. Имко 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Rejected. 107 and... Отхвърля се 107 и Тран 3. Е, за. Против. Въздържали се. Приема се според мен, но нека да направим проверка. Приема се. 108 за. Против въздържали се, отхвърля се. Сто и девет за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 23 по електронен път. adopted. So compromise 24. Приема се. Компромис 24 по електронен път. Приема се. Компромис 25 по електронен път. Adopted. Compromise 26 electronically. Компромис... Приема се 26 и компромис електронно. Приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се, 135 за, против, въздържали се, отхвърля се, имко 12 за, против, въздържали се, отхвърля се, 136 за, против, въздържали се, отхвърля се,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 Приема се. Компромис 27 по електронен път. Приема се. Компромис 29 електронно. Приема се. 147 за. Против въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 по електронен път. Приема се. 153 за. Против. Проверка по 153. Отхвърля се. 154 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 155 за, против, въздържали се. Отхвърля се 156 и имко 16 за, против, въздържали се. Приема се компромис 33 електронно. Adopted. Приема се. 164 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 161 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 163 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 162 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 35 електронно. Adopted. What... Приема се 168 за против, въздържали се, приема се. Компромис 36, електронно. Приема се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 20 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 38 електрон. One more. No. Okay. Adopted. Приема се. 177 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 178 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 189 за, против, въздържали се. Отхвърля се 180 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 181 за, против, Проверка по 181. Uh, rejected. Uh, 182 in favor, against, abstentions rejected. Compromise. Отхвърля се 182. Uh, отхвърля се компромис 40 електронно. Adopted 186. In... Приема се 186 за против. Нека да направим проверка по 186. Adopted. Приема се. 189 за. Против. Въздържали се. Приема се. 190 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 191 за против, въздържали се, отхвърля се, 192 за, против, въздържали се, отхвърля се, 194 за, против, въздържали се, приема се, 195 за, против, Нека да направим проверка по 195. Отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 за, против. Трябва да направим проверка по 197. Oh, rejected. 190. Отхвърля се. 199 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме по целия доклад електронно. Adopted and now the decision. Приема се. Сега по решението Докладчикът иска думата. Нека да благодаря на докладчиците в Сянка, които действително подходиха конструктивно. Да благодаря и на, на сътрудничетката си е, Татьяна Кудрия и на секретарията. Това е важна първа крачка за постигане на по-добра защита на потребителите. Що се отнася до мандата за преговорите, знам, че съветът и бъдещото румънско председателство едва ли ще са готови преди май. Затова предлагам да не гласуваме сега мандата, за да можем да имаме повече възможности като парламент да изработим една добре консолидирана позиция на Европейския парламент преди изборите. Затова бих предпочел да не гласуваме по мандата днес. По този начин ще можем да приемем текста на първо четене преди изборите, но парламентът ще може да запази консолидирана позиция, вземайки предвид, че съветът не е готов. Госпожа Розиер. Добре, отлагаме гласуването на мандата, така е ли? Или искаме да се мине в пленарна зала за приемане на първо отчетене? Да, отиваме в пленарна зала за приемане на първо четене, но няма да гласуваме сега по мандата, тъй като съветът няма да е готов преди края на мандата на парламента. Така парламентът може да постигне една добре стабилизирана позиция преди края на мандата. Госпожо Делво. Аз смятам, че ние трудно стигнахме до компромиси сега текстът е прият в комисия. Следователно ми се струва, че е добре не да влизаме в пленарна зала, а да започнем преговори с съвета. Не бих искал да гласувам мандат. И бих искал да гласувам мандат, извинете. Да, но аз не искам да заплашвам възможността Европейският парламент по-добре да защити потребителя. За това не искам днес да се гласува мандата. Ако днес решим да гласуваме мандата и да започнем триалог и се окаже, че румънското председателство, което е бъдещо, не иска да работи по този мандат, сме в опасност. Да, но ние имахме доста разногласия. Не бих искала съвета да остане с впечатление, че Европейският парламент няма готовност за преговори. Бих искала да им покажа, че ние сме готови. Ако след 2-3 месеца се окаже, че до никъде не сме стигнали, винаги можем да влезем в пленарна зала – по-скоро ние даваме сигнал на европейските потребители. Би трябвало максимално скоро да ги защитим по-добре, да им дадем тези допълнителни средства. Именно за това бих искала да поддържаме натиска, като Евентуално можем да влезем и в пленарна зала на по-късен етап. Председателството вчера ми обясни, че те няма да бъдат готови преди месец май. А чисто процедурно ние трябва да гласуваме дали да гласуваме за мандата или не, госпожо Розиер – Аз съм съгласна с Мади. Наистина е странно. Европейският парламент като съ законодател заедно с съвета да вземе такова решение заради бъдещото председателство. Ние сме с законодатели. Ние можем да наложим своята позиция преди края на мандата. Ако съветът не си върши работата, можем да си направим заключение, но не виждам защо да се водим от него. Да, но предложението беше да не се гласува мандата, за това чисто процедурно трябва да гласуваме дали да гласуваме за мандата. Разбраха ли всички? Въпросът е дали да гласуваме мандата. Разбраха всички, нали? Кой е за гласуване? Нека го направим електронно. So, that, so we vote. 17 so we vote on the mandate. Okay. So there's a clear decision that... Ясно е решението. Трябва да гласуваме мандата. Моля, гласувайте. adopted. Приема се. Anyway, congratulations to Mr. Didier. Поздравления на господин Дидие. Продължаваме с гласуването на доклада на господин Вълкен за статута на Съда на Европейския съюз. Авко едно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Авко 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Авко 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение на господин Джамбаски, което гласуваме отделно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2, част 1 за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Следващото пада Авко 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против. Да проверим 4, ако обичате. Приема се. Едно за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но не виждам вдигнатите ръце. Приема се. Сега гласуваме целия доклад. Приема се решение за започване на преговори. Няма възражение тук. Край на гласуването. Приема се. Поздравления на господин Вълкин. Следващото гласуване, е еднократно гласуване по доклада на колегата Цвивка приемане на мандат относно използването на цифрови инструменти. Моля, гласувайте. Приема се. И накрая имаме доклада на госпожа Ханибол с четири гласувания, свързани с е, гражданските аспекти на международните отвличания на деца. Гласуваме първото електронно. Моля, гласувайте. Приема се. Второто, това е номер 15. Приема се. Номер 16. Приема се. 17. Приема се. Поздравления на госпожа Ханибол. Това беше всичко по гласуванията. Преминаваме към следващите точки в дневния си ред. It's now reporting back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 So, we have the reporting back. 18-та точка. Доклад пред комисията за преговорите на госпожа Ниблър по превентивните рамки, процедурите при неплатежоспособност за жалост, госпожа Ниблер няма как да присъства днес. Тя ме помоли да представя от нейно име доклада за третия триалог, провел се на 27 ноември, вторник. Екипът на парламента се почувства насърчен от ясната промяна на подхода на съвета, който разбра много добре необходимостта да се стигне до компромиси и споразумение. Имаше някои въпроси по баланса на правата на засегнатите страни. Те остават висящи, но госпожа Ниблер запазва надеждата си, че следващия трилог по време на декемврийското пленарно заседание ще доведе до резултат – има ли коментари на членовете? Не виждам. В такъв случай продължаваме с 19-та точка. Доклад пред комисията по договорите за доставка на цифрово съдържание. От докладчиците тук е само господин Фос. Бих искал да му дам думата. По договорите за доставка на цифрово съдържание. Благодаря ви, господин председател. Ние имахме триалог, но трябва да кажа, че това не изближи много нашите позиции. Все още има разногласия по отношение на обхвата при тъй наречените интелигентни стоки. Дали те трябва да попаднат в обхвата на нашата директива или директивата за материалните стоки – Що се отнася до стоковата директива, там ще е необходима хармонизация, която трябва да се анализира. Освен това, имаме въпроси по сроковете. Но по всички тези причини всъщност няма какво толкова да ви кажа. Днес имаме два допълнителни въпроса по актуализацията, но наистина не постигнахме голям напредък. Благодаря. Има ли изказвания на други колеги? Не. В такъв случай продължаваме с 20 точка. Отново доклад за преговорите по САДКАП. Аз съм докладчик. Мога да ви кажа, че петия триалог по предлагания регламент се проведе миналата сряда тук в парламента на 28 ноември. Целта беше да има цялостно съгласие по политическия пакет и по висящите въпроси, особено по обхвата и разширяването на принципа за страна по происход. И на второ място преходния период и срока за транспониране, както и клаузите за преразглеждане. Беше постигнат съществен напредък Четвъртия триалог за ретрансмисията и преките инжекции и промяната на регламента в директива, както и въпросите за страната по происход и разширяването тук, си останаха висящи въпроси. Преформулировката на член 2 и съображение 9b е част от петия триалог. Двете институции са много близо до споразумение, но трябва да се работи на техническо ниво, за да се стигне до окончателно приемлив текст. Затова през декември, на 13 декември в Страсбург е предвиден един последен триалог – за да се занимаем с тези два висящи въпроса и се надяваме да стигнем до съгласие. Има ли изказвания? Не виждам. Да продължим тогава с 21 точка. Доклад пред комисията по директивата за авторското право, господин Фос отново. Благодаря ви, господин председател. Имахме много дълго заседание. Това беше последният триалог. По няколко точки постигнахме съществен напредък, но доста въпроси остават нерешени. Като, например, минирането на данни или разширяването на обхвата. Правата на издателите в пресата. Имаше известен напредък, както казах, имахме съгласие по някои въпроси. weiterentwickeln wollen,